и съвета за оценка на въздействието е, ще допренесе за по-добро извършване на тези оценки. Благодаря на госпожа Рединг. Дискусията приключи. Гласуването ще е утре в 12 е, часа. Искам да се извиня на колегите за проблемите, които имаме с интернета. Следващия доклад е на господин Фалбър за външно измерение на социалната политика, насърчаване на трудовите и социалните стандарти и европейска корпоративна социална отговорност. Давам думата на докладчика за 4 минути. Teď се to snad povede. Vážený pane předsedající, vážená paní Господин председател, госпожо комисар, Както вече посочих в едно свое изказване преди време, външното измерение на социалната политика трябва да допринесе за прилагането на социални и трудови стандарти в държави от третия свят. Лисабонската стратегия и стратегията Европа 2020 поставят по-голям акцент в сравнение с минали стратегии върху социалното измерение. При все това трябва да се съсредоточим повече върху него, наред с економическото измерение. Само така ще гарантираме, че трети страни, с които сключваме споразумения за търговия и партньорство, ще се придържат към европейския социален модел. Ако искаме държавите, с които водим преговори за сключването на различни договори и споразумения, да следват и да зачитат клаузите на тези договори и споразумения, трябва и ние от своя страна да ги зачитаме. Не е възможно и не е допустимо в много от тези държави ние самите да нарушаваме нормите на МОД. Що се отнася до корпоративната социална отговорност – това без съмнение е един чудесен механизъм. Започнахме да обсъждаме корпоративната социална отговорност още в началото на 70-те. Един от проблемите, свързани с корпоративната социална отговорност, е, че не можем да я изискаме. Говори се за приемането на директива относно корпоративната социална отговорност. Това предложение е свързано с факта, че много компании не проявяват такава. Бяха внесени над 150 изменения по моя текст. Опитах се да ги отчета, но продължавам да съм доста критичен. Ако твърдим, че спазваме нормите на МОД. то ще трябва да наложим и тяхното спазване и в държави, с които сключваме споразумения. Миналата година говорихме за директивата за работното време. Тя бе в противоречие с една от първите норми на МОД, приета през 90-та година Съгласно а, тази норма, работното време трябва да възлиза на 48 часа. 38 часа на седмица, извинете. Директивата бе в противоречие с тази норма. Радвам се, че не я приехме. Трябва да насърчаваме достойния труд и социалните права тъй като те са от голяма полза за Европейския съюз. Председателят. Благодаря на колегата Фала. Преминаваме веднага към спонтанните изказвания. Колегата Басеско. искам да говоря за финансовите инструменти, а не по този доклад. Um да, тази тема е в следващия доклад. Сега давам на колегата Данджела думата. Domnule președinte, statisticile europene... Господин председател, европейската статистика показва, че при половината работници в Европа, особено мигриращите работници, няма достатъчна социална защита. Много е важно работниците в Европейския съюз да имат такава сигурност. Необходими са ни критерии, които да са обвързани с санкции при неспазване. Европейската социална харта беше преработена. В нея залегна насърчаването на вътрешните реформи в тази насока с цел хармонизиране на националното законодателство и привеждане в съответствие с законодателството на Европейския съюз. За да се осигури еднакъв стандарт, трябва да отчитаме и специфичните демократични ценности. Социалните права трябва да съответстват на социалните стандарти в Европейския съюз. Благодаря, колега Данчила. Сега колегата Станока. Хайде да опитаме отново. Благодаря, господин председателю. Аз съм докладчик в Сянка по този доклад. От името на групата на социалистите и демократите искам да взема отношение. Надяваме се, че окончателният текст ще бъде подобрен утре преди гласуването. Ние искаме да подчертаем колко е важно значението на международните организации на труда. Държавите, членки, международните организации трябва да спазват поставените стандарти. Имам преди социалните стандарти и стандарти свързани с корпоративната социална отговорност. Нарушаването на правата на работещите на работното място – трябва да бъде санкционирано. Трябва да се работи на двустранно и многостранно ниво с нашите партньори, така че всички стандарти да бъдат съгласувани. Благодаря, каза председателя. Сега давам думата на колегата Фигарейдо. Благодаря. Докладът за социалната сигурност показа, че повече от 50% от работниците нямат социална защита. В повечето нямат достатъчна социална защита, а в повечето случаи няма никаква социална отговорност на бизнеса но комисията продължава да подписва двустранни преговори, които служат на интересите на шепа хора, без да осигуряват правата на работещите хора, правата на синдикализъм и синдикално сдружаване. Напротив, тези договори водят до дискриминация при назначаването на работа, водят до зле платена работа, дори понякога принудителен труд и детски труд. Тази ситуация слава Богу, сега е обект на доклада и се надяваме, че този път комисията ще отиде по-далеч, отколкото до сега. Благодаря, колега Фигередо. Колегата Паска за една минута. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán spravodajca. Господин председател, госпожо комисар, благодаря на колегата докладчик. Вярно е, че дори в Европа в недостатъчна степен се защитават социалните права на работниците. Това въжи с особена сила за работниците мигранти, които се местят от една страна в друга в търсене на работа. Много често те не владеят езика на съответната страна и се намират в неравностойно положение в сравнение с местните работници. Европейският съюз трябва да гарантира спазването на нормите и стандартите на МОД по отношение на международни споразумения, сключвани с трети страни. Що се отнася до Азия, до Африка и други региони в света, трябва да гарантираме подобряването, значителното подобряване на ситуацията на работниците и в тези региони. Във връзка с това подкрепям предложенията на докладчика. Мисля, че те ни предоставят възможност за подобряване на стандартите и в Европа. Председателят, благодаря на колегата Пашка. Думата има колегата Тикал. Благодаря. Госпожо комисар, аз също искам да поздравя докладчика и също така да подканя Европейската комисия да предприема такива мерки, че европейските фирми да започнат да спазват европейските ценности дори и тогава, когато са на територията извън Европейския съюз. Трябва да насърчаваме европейския модел и за това е важно да спазваме ценностите на, Европе... на Европейския съюз. Съжаляваме, че Европейския съюз няма единна формула за спазване на социалните права при изключване на всичките си двустранни договори беше сключено, например, хоризонтално споразумение за гражданско въздухоплаване. Това е много амбициозно споразумение на Европейския съюз, но то също не съдържа социална клауза. Двете страни поеха ангажимент да работят по подобряване на дейността в тази област, но със съжаление трябва да констатираме, че Европейския съюз няма хомогенна формула за социална сигурност. Благодаря колега Тико Последна колегата Хаук. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя всеобхватния доклад, изготвен от докладчика, който включва корпоративната социална отговорност. Искам да призова комисията да да вземе предвид а, инициативите, да изготви конкретни предложения за стандарти, както и а, да усъвремени стандартите, свързани с ОИСР по отношение на човешките права. Финансовите аспекти, економическите аспекти трябва да вземат предвид в бъдещото законотворчество. Отговорността на европейските фирми трябва да бъде взета предвид. Парламента винаги оказва помощ на комисията госпожо Рединг. Надявам се да го оцените тази вечер. Благодаря на колегата Хауит. И сега давам думата на комисаря Рединг да приключи дискусията. Uh, uh, Andor, like... Господин председател, от името на моя колега Ласло Андор приветствам факта, че предложението за резолюция визира толкова много жизненно важни аспекти във връзка с външното измерение на социалната политика. Комисията напълно подкрепя глобалния подход към това социално измерение, както и обвързването на социалния с економическия аспект. Обявяваме се за продължаването на разискванията и координацията на ниво Г20. Във връзка с това подготовката за срещата на министрите на заетостта и социалните въпроси на Г20 бе един добър пример. Комисията подкрепя също така и осъществяването на сътрудничество с международни организации, като например МОД и Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Тези организации се борят за постигането на равни условия на труд и равни, еднакви, извинете, стандарти в областта на труда предстои приемането на нова конвенция на МОД във връзка с домашните помощници. Социалната закрила и инициативите в тази област са също сред темите, които ще се обсъдят на тази годишната конференция на МОД. Ще следим отблизо и разискването на прилагането на трудовите норми, залегнали в конвенциите на МОД. Искам да отбележа също така, че комисията приветства и факта, че настоящото предложение за резолюция подчертава необходимостта Европейският съюз да насърчава прилагането на основните норми на МОД, както и да се бори за достоен труд навсякъде по света, залагайки на равенството между половете, например. Комисията ще се бори за насърчаване на корпоративната социална отговорност и прилагането на трудови норми и в други области на политика, като например търговията и развитието. През 2011 година комисията възнамерява да публикува съобщение за корпоративната социална отговорност с оглед представянето на предложения за по-нататъчни действия на международно равнище – като например обвързването на принципите на корпоративната социална отговорност с поразуменията с трети страни. Много е важно да се използват и действия в областта на обучението, многообразието, преструктурирането и развитието на регионите, особено като се вземат предвид настоящите трудности, пред които е изправена Европа. Председателят. Благодаря на госпожа Рединг. С това приключваме разискванията. Утре ще се проведе гласуването в 12 часа. Следващата точка е докладът на колегата Мичел за финансовия инструмент